Кайти за встъпителни думи. Господин председател, уважаеми депутати, за мен е голяма чест да съм тук пред вас днес като част от екипа на Жан-Клод Юнкер пред демократично избраните представители на народите на Европа. Дошъл съм, за да разговарям с вас и евентуално да получа вашето одобрение за своята номинация като европейски комисар в областта на здравеопазването и безопасността на храните. Нека да кажа няколко думи за себе си. Кой съм аз, какъв опит имам и защо смятам, че може да ми се доверите. Първите 6 години от живота си прекарах в един от лагерите Голак на Сталин над полярния кръг в Сибир. Родих се там в семейство на депортирани литовски чиновници. Както баща си, от най-ранни години съм се борил против съветската окупация и потъпкване на човешките права. Винаги съм бил радетел за истината, за справедливостта и за равенството. Два пъти съм бил задържан и разследван от КГБ. Борил съм се за независимостта на Литва и съм гор да бъда един от авторите на Декларацията за независимост и Конституцията на Литва. За мен борбата срещу тоталитарните режими и екстремизма е нещо много важно. Европейския съюз е отдаден на европейските ценности. Гордея се какви са моите постижения и какви са постиженията на интеграцията, мира, демокрацията, социалната справедливост, просперитета. Моя дом е политическата философия на социалната демокрация. Познавам и Брюксел. Ръководих литовската делегация на конвента за бъдещето на Европа под ръководство на Жискар, Жискар Дестен, Джулиано Амато и Жан-Лук Дехане ме научиха как да изграждам компромиси в Европа. И познавам много от лидерите в Европа в момента. Учил съм медицина, хирург съм по професия. 23 години работата ми беше да спасявам човешки животи. Аз се грижа за хората. Имам за цел да им дам възможност да живеят по-добър живот, по-здравословен живот. Ето защо през май тази година бях избран за заместник-председател на асамблеята, Световната асамблея по въпросите на здравеопазването. Другата ми страст е историята. Учил съм история и съм преживял голяма част от историята. От лагерите ГУЛАГ до номиниран за комисара, това е дълъг път. Естествено, аз съм и политик. Шест пъти съм бил избиран. Участвам в изборите от 90-та година на сам. Става въпрос за изборите в моя район, района на Вилнюс. Работил съм като заместник председател на литовския парламент и съм бил председател и заместник председател на Комисията по европейски въпроси. Бил съм и министър на здравеопазването. Нека да кажа няколко думи за основните ми приоритети за следващите 5 години. Много е важно да се търси економическо възстановяване на Европа. И аз съм убеден, че политиките в областта на здравеопазването могат да дадат своя принос в това отношение. Започвам с здравеопазването. Здравеопазването не е само елемент от социалната пазарна економика. Мисля, че имаме нужда от нов стимул за развитието на здравеопазването в Европа като разходите за здравопазване не са чисто и просто обикновени разходи. Те са разходи в човешки капитал и производственост. Трябва да разгледаме нещата извън финансовото измерение и възможността да се спечели. Трябва да разглеждаме здравето на хората като инвестиция в обществото. Мисля, че можем да работим заедно като държави членки, за да инвестираме в здравеопазването и в спасяването на животи. Заедно можем да направим повече, да работим за по-добро здравеопазване и за това да помогнем на хората да живеят по-здравословно. Ще работя с държавите членки, за да им помогна да подобрят своята ефикасност и устойчивост, когато става въпрос за системите на здравеопазване, за да може да има равен достъп е, до здравеопазване за всички граждани. Какво смятам, че трябва да се направим в това отношение? Трябва да се подкрепи универсалното здравеопазване, да се е, даде тласък на, на превенцията, на качеството, на електронното здравеопазване. За мен основните приоритети са следните. Насърчаване, превенция и защита. Мисля, че трябва да се отдели специално внимание на превенцията. Колкото повече се заложи на превенцията, толкова повече средства ще спестим от лечение през 15 и 20 години. Не съм дошъл тук да казвам на хората да не пият или да не пушат. Тук съм за да им кажа колко по-добър ще е живота, ако не пушат и ако не злоупотребяват с алкохол. Ето защо много е важно да се насърчава здравословния начин на живот. Ако ми се доверите, ще положа всички усилия за да защитя гражданите от всички кризи в областта на храните и здравеопазването, които могат да възникнат. Смятам, че Европейския съюз е, трябва да е готов да действа, когато възникне криза, която може да окаже въздействие върху здравето на хората. Ебола в Африка показва, че може много бързо да възникнат е, заразни смъртоносни заболявания, ние трябва да помогнем на тези хора, които се нуждаят от помощ. Мисля, че трябва да хвърлим мост е, и да заличим тази пропаст, която съществува в здравеопазването в Европа. Е, моите основни ценности в това отношение са справедливост и солидарност. Вярвам, че всички имат право на здравеопазване. Освен това, смятам, че европейското законодателство може да постигне резултати за доброто на всички граждани. Може да разчитате, че ще се боря за правата на пациентите и освен това ще следвам отблизо транспонирането на директивата за тютюневите изделия. Започвам с безопасността на храните и ще продължа на полски. Европейския съюз има добре развита политика за безопасност на храните, но трябва да продължим да бъдем наблюдателни, да сме готови за кризи. Моя приоритет е да гарантирам, че европейските граждани ще продължат да се ползват и да консумират с най-безопасната храна в света. Имаме нужда от безопасни храни, за да може гражданите да имат добро здраве. Нашите стандарти в това отношение са нещо много добро и те дават възможност на европейските производители да се конкурират на световните пазари. Искам да направя оценка на местата, където можем да постигнем опростяване на правилата за безопасност на храните. А сектора на храните е един от най-големите економически отрасли в Европа и той може да допринесе за създаването на работни места и по-голям просперитет. Особено когато говорим за малките и средните предприятия, които са гръбнака на сектора на храните. Би следвало да разгледаме и въпроса за храните, които допринасят за доброто здраве. Това е един от факторите всъщност за здравето на хората. Ще използвам всяка възможност да подобря тази система и да я развия, като работя с всички заинтересовани страни. Всеки има своята роля тук. От отделните производители и оператори до отделния гражданин. И ползите са за всички. Историята показва, че доверието в храните може да бъде подкопано много бързо, ако се използва измама. Аз ще положа всички усилия и ще използвам всички инструмент, инструменти, които имам а, на разположение, за да се преборя с измамите и да създам равнопоставено за всички оператори. Продължавам на немски. В първите 6 месеца на своя мандат ще разгледам процеса за взимане на решение по отношение на генетично модифицираните организми, ГМО. Като знаете, че има насоки на председателя Юнкер в това отношение. Освен това ще гарантирам, че ще се проведе дебат по предложението за отглеждането на ГМО. Ще разгледам сериозно различните предложения, които се обсъждат в парламента и в съвета. Нека да спомена по-конкретно пакета от мерки, свързани с опазването на здравето на животните, здравето у растенията и официалния контрол. Господин председател, уважаеми депутати, в заключение, ако ме изберете, ще работя по един открит и прозрачен начин. Шест пъти съм бил избиран в националния парламент и за мен Европейския парламент е ключов партньор. Искам да кажа, че съм готов да служа на хората. Това е избор, който направих преди 40 години и никога не съм съжалявал. Ако получа вашето доверие, ще работя за гражданите, с гражданите, в диалог с вас, вие избраните представители на хората. Мисля, че можем да променим Европа, да я приближим повече до гражданите. Знаете какъв е, какво е мотото на парламента.